and uh, I call. Where are you? Ah, there you are. Sorry. Uh, I'll give the floor to you for say. И така. Имаме общо два часа за изслушването. Общо спорът е с 12 минути. Може се заповядайте, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за поканата на нашия институт да участва в това изслушване. Нашата организация е непростна организация с идеална чел със седалище в Женева. Става въпрос за глобалната платформа за климатични изменения, търговия и устойчива енергия. И оставих брошури в а, а, на входа на залата. Ако искате, можете да се запознаете по-подробно с а, документите и да анализирате по-подробно някои от въпросите, които ще повдигна днес. Нека да започнем с а, общ поглед над това, което ще обсъдим днес. Говорим за един много интересен въпрос, който има и социален, и екологичен ефект, ако се прилага по съответния начин. От регулаторна гледна точка се засягат и много важни въпроси, като енергийната безопасност, енергийните оси, измененията в климата и екологосъобразният економически растеж. Така че всъщност наистина чрез намирането на правилният подход се в, към този вид продукти могат да се постигнат много добри резултати. Аз в продължение на 7 години работих в частния сектор, така че имам и ясен поглед за конкретните възможности и проблеми от гледна точка на доставчиците в Великата. И отново, какъв е залога за голяма част от тези компании, разработващи зелени технологии днес, и да гарантира, че разполагаме с необходимите технологии и с необходимото равнище на сигурност от страна на доставките, за да може в крайна сметка да разполагаме с необходимите гаранции, че този вид технологии в крайна сметка ще се оказат по-ефтини в момента, в който се премине към тяхното по-масштабно производство. И за целта частният сектор ще направи съответните инвестиции в работни места навсякъде по света. Предполагам, че а, няма как да прочетете диапозитива на екрана. Надявам се да го получите на хартиен носител. Но това са основните аргументи защо трябва да работим по-специално в областта на, екологични, на търговите с екологични стоки и услуги. situation in developing countries these days. We're looking at Става въпрос всъщност не за нулеви равнища, а за увеличаване. Говорим за сериозно, очаква се сериозно увеличаване на търсенето на енергия, на енергия през 2050 година, заради увеличаването на броя на населението, развитието на економиката. и заради стандарта ни на живот. Затова е важно развиващите се страни да имат достъп до екологосъобразни енергийни източници на достъпни цени. Тук говорим действително за един много важен въпрос за достъпа до енергия и достъпа до зелени технологии в енергийният сектор. Сега искам да кажа няколко думи за търговските потоци. продължение на много десетилетия имаше много голям подем на зелените технологии. И е вярно, че в момента има криза в тази промишленост. Няма да се опитвам да скривам от вас този факт. Има такава тенденция на пазара, но ако разгледаме по-дългосрочните тенденции, виждаме, че има ръст на този вид технологии, ще има такъв ръст вероятно и за бъдеще. Но това не е сигурно, тъй като съществуват някои пречки, които поставят под опасност това развитие. Ако разгледате, например, износа и вноса в областта на вятърната енергетика, си даваме сметка, че Европа играе много важна роля и като вносител, и като износител. А, вносът също е важен. И се оказва всъщност, че Европейския съюз играе водеща роля в търговията с този вид енергетика. Европейския съюз играе важна роля и по отношение на фотоволтаичните клетки и модули. Много хора смятат, че Китай е основният играч на този пазар, но Европейски съюз също играе много важна роля. Също така си даваме сметка, че веригата на доставчиците по областта на слънчевата енергия се разраства, но има много важни центрове за развитие на този вид енергетика в Европейския съюз и Съединените щати. Днес търговските потоци се управляват преди всичко от тарифите, но също така и от нетарифните бариери. по отношение на, на стоките обикновено тук не говорим за сериозни тарифни бариери, а говорим за пречки, идващи с нетарифен характер. чрез инициативата EPIC се създава се установява прак от 5% за индустриалните тарифи. И може би ще е добре да се обмисли следващата стъпка, именно въвеждането на тарифа на европейско равнище, което би било положително но важно е какво се случва на място. Ще ви дам няколко примера на този слайд виждате развитието с а, изискванията за местно съдържание през последните няколко години. От, както виждате, представя се период до преди началото на криза до 2012 година. Факт е, че днес промишлеността се изправя пред пречки, идващи от изисквания за местно съдържание на много места, особено на развиващите се пазари. И това е една много сложна стратегия. Може би да, тя може да се прилага в държавите от БРИК, в Китай, Бразилия или Индия, но това не е стратегия, която може да работи в Южна Африка или в средно големи страни, или малки страни. Ако погледнем сектора на слънчевата енергетика, там също се сблъскваме много често с пречки, идващи от изисквания за местно съдържание. Друг тенденция са антидъмпинг мерките и мерките за защита това, което ще ви покажа на следващите три слайда, са ясно доказателства, че тенденцията е за движение в грешната посока. Представете си колко трудно е за една компания да организира своята верига на доставки предвид начина по който се появява този вид мерки. Защо тези мерки представляват проблем? Защото този индустрии днес трябва да се борят с друг вид източници на енергетика, а днес на пазара единственото, което има значение са цените. Ако погледнете тази графика, виждате, че слънчевата енергия и вятърната енергия значително намаляват. Ако видим една графика, представляваща по-дълъг период от време, тенденцията е още по-ясно изразена, но има все пак някакви ограничения а, за това намаляване. Но както виждате, вятърната енергия, започва да става почти конкретно способна с цените на енергията, произведена с изкопаеми горива. Виждате също така, че вятърната енергия също се движи в правилната насока. И от това става ясно, че зелените, компаниите, занимаващи се с зелени технологии, могат да бъдат конкурентно способни на глобален пазар. Ако обаче се върнем обратно към процес на повторна национализация, това със сигурност ще доведе до спиране на тези тенденции и съответно ще създаде проблеми за тези промишлености. Но като цяло е много добре, че сме свидетели на, на такова развитие в частност на това, което се случва в службата за екологично развитие в Световната търговска организация от 12 години насам. Има и а, сериозно развитие в рамките на споразумението свободна търговия. Това може да се разви и чрез трансатлантическите споразумения в момента се натрупва критична маса, чрез която ще може лесно да се а, премине на следващия етап, най-вероятно от, от двустранни споразумения към многостранни споразумения, това към което се стремим. Така че има потенциал за развитие в правилната насока, но ми се струва, че от гледна точка на промишлеността най-важният въпрос е как може да се ускори този процес. Защото не можем да си позволим да чакаме още 12 години, за да се стигне до успешен край на тези преговори. Трябва да се възползваме от набраната а, инерция в момента. Това, че казах, промишлеността е в криза и затова трябва сега да се обърнем към някой от а, проблемите. Ако сега погледнем списъка на предложен от АПЕК, става въпрос за 54 подкатегории, където се определя максимум от 5% за тарифите. Така че от гледна точка на АПЕК това е много сериозно развитие и ако Европейски съюз се присъедини, има възможност до увеличение от равнище 70% на равнище от 95%. Проблемът обаче е, че тук не става въпроса за много важен ангажимент, тъй като в много от тези страни тарифите са под 5%. Така че ако попитате промишлеността, те най-вероятно ще искат инициатива, която да надхвърля АПЕК. И затова смятам, че Европейския съюз трябва да види дали не може да се присъедини по някакъв начин към тази асоциация. Има аспекти, които в момента не се засягат в инициативата на АПЕК. Затова имаме нужда от задълбочаване на ангажимента на Европейския съюз. Така че очаквам с нетърпение на обсъждането каква ще бъде най-добрата най-добрият подход. Аз лично смятам трансатлантическото партньорство като потенциален важен инструмент, чрез който всички страни ще се обединят на масата за преговори и по този начин споразумението ще стане почти глобално споразумение в целият този регион. И накрая, преди да приключа, искам да уточня нещо. Понякога, когато се говори за изискванията за местно съдържание. Това е много хитра стратегия да се гарантират инвестиции на място и създаване на работни места на място. Но тук държа да че във всички тези технологии, за които говорим, местното измерение вече е заложено по самото, от самото естество на този вид, на този вид промишлености. Такъв случай е с вятъра, например, вятърната енергетика. Всичко всъщност зависи от размера на пазара и конкурентоспособността на пазара и способността да се предложи една уместна цена. Така че потенциално може да се развие напълно този пазар. Но е ясно, че при всички случаи ще има много високо равнище на местно съдържание в инвестициите в този вид енергийни източници. Такъв случай, например, и с слънчевите панели – Говори се много често, че внасяме фотоволтаични панели от Китай, но, но не се споменава фактата, че има работни места, които се създават в инсталирането на този вид панели. Има и други важни търговски потоци в рамките на слънчевата индустрия. Така че, както виждате, това, е, това са едините търговски потоци, при които има полза за всички страни. Така че, ще спа до тук, но а, в заключение искам да кажа, трябва действително да работим на световно равнище и то в едните няколко години. А сега госпожа Мота, която е заместник е, генерал штаб и заместник е, е, директор на една фирма. на Световната търговска организация, извинете. Добър ден, за мен е удоволствие и чест да съм тук и да поговоря за текущите преговори в СТО в тази сфера и за това как неодавнащото развитие в държавите от АйПЕК всъщност се стикова с усилията в международен план. Сега първо да поставя в съответната рамка тези преговори и в контекста, преговорите, които се водят в СТО преговорите в сферата на екологичните стоки и услуги всъщност се протича в един по-широк контекст. За пръв път екологични преговори започват под шапката на една многостранна търговска система. И е, наистина трябва да си даваме сметка е, колко важно е това. По правилата на СТО, когато бе създаден ГАТ 1947 е, година, след последваха други, е, като общо споразумение за търговия и услуги, за техническите бариери пред търговия и така нататък. Е, с, с, винаги държавите създаваха една екологична политика, едно пространство, т.е. оставяха винаги една ниша за екологични въпроси в цялата структура на международните търговски правила. Но за пръв път в историята на многостранната търговска система е, се водат преговори конкретно по екологични цели. И е, тези преговори от тази гледна точка са изключително важни. Те не бяха, е, не започнаха е, в изолация. Те започнаха в един общ екологичен пакет от въпроси. Екологичната глава на кръга преговори от Доха се състои от това разглеждане на връзките между СТО правилата и международните екологични договори. Освен това, въпроса с субсидиите е, за рибарство е, е включен. Дали е, се отпускат свръхсубсидии за сектора рибарство, което води до изчерпване на рибните запаси в света. И третия стълб е този, който разглеждаме днес тук, а именно либерализация е, на търговията в екологични е, продукти и услуги. За мен е изключително важно да успеем е, в тези първи в историята на преговорите, екологични преговори в подшапката на СТО. Логиката в тези преговори е ясна. Е, няма смисъл светът е, да е, наказва, да санкционира технологии, които помагат да се защити околната ни среда. Да видим кризата с климата. Няма смисъл да, се, да си вкарваме автогол, като правим, като осложняваме пътя на тези технологии и стоки през граница и затрудняваме достъпа до тях. Тоест логиката е ясна и проста. Тези стоки и услуги трябва да пътуват. Околната среда няма граници. Е, според мен е, жалко е, че е, когато се отвори екологичната глава от кръга Доха, включваща екологични стоки и услуги, граждански общества, които толкова не тискаха за тези преговори, почти ги изоставиха. От години слушаме е, че е отрешаващо значение да се, да, да се екологизират гад е, преговорите по uh, The General Agreement on Tariffs and Trade uh, или преговорите в СТО. А след като започват тези преговори, изведнъж uh, с изнада uh, констатираме, че гражданското общество се оттегля и остава преговорите на държавите членки. Само една сфера има, в която са активни uh, гражданските общества и то е по субсидиите за за рибарство всички други сфери, всички други аспекти от преговорите, за съжаление, бяха а, а, от тях гражданското общество абдикира. Според мен много трудно може да се дефинира как успех, понятието успех в контекста на тези преговори. Е, чухте за хиляди различни подходи, за които се говори в Женева. Е, подход е, според проектите, пуснат от индийците, по списъци от други, след Доха подхода от трета страна. В крайна сметка, независимо от това каква архитектура се възприема и какъв път за водене на преговори се избира, според мен мярката, аршина за мерене на успеха е ясен и прост. Първият признак за успех е броя продукти, по които ще се либерализира търговията. В крайна сметка говорим за продукти, които пресичат границите и доколко е възможно това. Колкото е по-голям списък на такива продукти, толкова по-успешни са преговорите. Разбира се, екологичният елемент и критерии за тези продукти трябва да е силно засегнат, но броя от продукти е решаващ фактор. Следващия критерий за успех е броя на страни, които са подписали споразумението. Колкото повече участници, толкова по-добре е, ще се отрази това на околната среда. И третия изследен е, критерий, според мен, е обвързващия характер на постигнатото съвразумение. Ако постигнем е, някаква така хлабава, халтава рамка, тогава много трудно ще бъде да, да имаме обвързващи ангажименти, което особено когато става дума за решаване на спорове. Сега развиващите се страни по отношение на това как мерим успеха на преговорите. Според мен, доколко се отговаря на нуждите на развиващите се страни чрез тези преговори, това е пряка функция от тяхната ниво на ангажираност. Развиващите се държави е, според е, е, това какви продукти екологични могат да излизат от тях и да стигат до световните пазари, ще се съди за това каква е ползата от преговорите за тях. Е, и друг въпрос, който е, обединява всички ни. Е, как АПЕК успяха да постигнат това, което направиха, докато преговорите в СТО са спънати и буксуват от толкова време? Как го направиха? Някой смята, че споразумението в АПЕК е нещо, което не сме виждали отдавна, а именно САЩ и Китай да седнат на маса на преговори и да сключат споразумение. Това е, не се е случвало от години. Някои казват, добре, в АПЕК, страните от АПЕК успяха, защото става дума за по-малък брой е, играчи. Други казват, е, е, по-малък брой продукти е, се поставят на маса за преговори в СТО, отколкото на маса на СТО. Е, други казват, добре да АПЕК не е толкова политически форум, както СТО, малко по-така е, извън светините на прожектора но нещо друго, което улеснява работата на АПЕК, е, че АПЕК не е натоварен с последствията от кръга от Доха. Според мен всички тези теории водят до следното. АПЕК стигнаха до споразумение, което не е обвързващо. Ако отнемеш задължителен и обвързващия фактор, тогава много лесно може да се споразумееш за нещо. Ние в тази зала всички можем да се съгласим, убедим около неща, които няма да ни обвързват с нищо утре. Но въпросът е как да се се стигне до задължаващи е, клаузи и споразумения. И света трябва да реши каква, е, какви международни дисциплина искаме, какви, е, е, какъв търговски закон искаме, да искаме по-халтави, по-либерални е, е, либерални рамки или по-стриктни рамки. Според мен многостранният характер на е, преговорите е, по СТО е, е от решаващо значение за екологичните преговори трябва да продължим да, да градим върху обвързващия характер на тези търговски правила, които вече са факт в СТО. Трябва да запазим това законодателство, което, което имаме и да го доразвием. Трябва да работим върху търговски правила, които са а, подплатени с а, съответния механизъм за решаване на спорове. Споразумението на АПЕК е много важен жалон по пътя към многостранен договореност. И според мен на международно равнище това, което трябва да направим е да започнем да, да градим, да надстрояваме над споразумението на АПЕК. То се отнася до 55 продукти, много по-малко, отколкото 100, 400 и не знам колко си на 100. Много по-лесно се преговаря по тях. Еврейски съюз може лесно да се присъедини към инициативата на АПЕК, защото повечето от митата на ЕС по въпросите, за които са, които са в списъка на АПЕК, е, вече са под 5%. Е, е, така че можете да се присъедините без да плащате допълнително, без да, да адаптирате митата към съществуващите условия но символиката на този факт, ЕС да се присъедини към, този, към споразумението от АПЕК, има огромно значение. Това ще даде тласък, ще открие пътя за по-голямо споразумение и ще въведе постепенно екологичните услуги, които АПЕК малко пренебрегна, защото не трябва да забравяме, че СТО договаря не само по екологични услуги, стоки, но и услуги. И е възможно да, да доведе до повече успех за по-широките преговори, екологични преговори в в рамките на СТО. Според мен основният урок от споразумението на АПЕК е, че там има различни... Действа компенсаторния механизъм. по амбициозен сделка, която не е обвързваща, с по-малко амбициозна, която е обвързваща. Значи можем да изберем по-амбициозна договореност или да рекалибрираме амбициите си на многостранната маса за преговори, като постигнем по-малко вързащи споразумения. И мисля, че това заслужава да е, се, по това трябва да се помисли по-сериозно. Ще приключа с няколко послания. Първо, сега работим по тези преговори е, в СТО е, в много по-различна среда от преди, когато започнаха преговорите. Днес сме свидетели на огромни търкания между търгу, търгу, търговията и околната среда. Това е защото е, преговорите по климата международните е, буксуват е, е, и е, този застой в е, преговорите е, има домино ефект е, и се разлива и върху е, търговските преговори в СТО. Все по-големи напрежения между държавите, като е, въглеродния данък, е, е за въглерод, е, е, е, как да се разпределят е, квотите в рамките на е, СТС. Е, и сме свидетели на една е, цяла вълна спорове е, в сектора обновяеми енергийни източници в рамките на СТО. Държави, които спорват субсидии които други държави плащат на енергийния отрасъл или по въпроса за по-низкото съжаление на въглерод също огромни спорове се водят. Всичко това а, а, ще трябва да, да се а, е, е, да излезем от е, тая атмосфера на, на търкание като, и да влезем в една атмосфера на, на взаимно действие и сътрудничество. И последното е, послание, което искам да отправя към вас е, че ние днес живеем и търгуваме в един свят на глобални е, вериги от стойности. Т.е. продуктите не се произвеждат изцяло в е, страната Хикс или Y и се, и, или, и се изнасят в страната Z. Има много продукти. Ако погледнем слънчевия панел, да кажем, той може да е произведен, ако излезе с етикет произведено в Китай, факт е, че компоненти за него са постъпили от Германия, Франция, къде ли не, накрая той е монтиран в Китай и етикет е произведен в Китай. Тоест, сега е безсмислено именно това е, това на етикет, тъй като е, е, и е особено важно в екологичната сфера и ще е наистина жалко и от гледна точка на, тър, на търговията и на околната среда, ако наистина ние се, се вкопчваме в тези устарели понятия. Благодаря. Сега господин Ван Слотен, изпълнителен директор на е, индустриална политика е, в економическата е, химическа индустрия Coalsales. Благодаря, уважаеми господин председател, госпожи и господа. Благодаря ви. Благодаря, че поканихте Европейски съвет за химическа промишленост тук, за да можем да ви запознаем с е, нашата позиция относно екологичните или зелени стоки. На първо, първи поглед подхода разрешава наистина проблемите, свързани с економиката, околната среда и социалните въпроси. Напоследък Европейския съвет заяви, че бъдещият напредък по отношение към либерализацията в търговията с екологични стоки и услуги е път към по-зелена конкурентоспособна економика. Дискусията за либерализиране на тарифите преговорите в тази област след конференцията на АПЕК през септември води до реализация на 54 продукта до 5 или по-малко процента до 2015 година. Промишлеността, химическата промишленост вярва в свободната търговия и подкрепя либерализацията, особено е, елиминирането на химическите мита. Във всеки случай е необходимо да не се стига до погрешни е, тълкования и дискриминация, защото в противен случай е, ще се получи политика, която е непрактична и погрешна. Дискусията в СЕТА относно либерализацията на екологичните стоки продължава вече 10 години, без да стига до някъде конкретно. Едно от основанията защо СТО всъщност не бележи напредък в преговорите е, че не може да се споразумеят участниците относно това какво е екологична стока. Няколко примера ще дам. Хлора, например, се използва за пречистване на питайната вода и следователно помага е, да се спаси живота на милиони хора. Обаче, ако се използва погрешно, може да накърни околната среда и човешкото здраве. Тогава хлора а, екологична строка ли е? Биоетанол, който се произвежда от бразилски а, захарни тръстеки, има по-добър по въглероден отпечатък, отколкото биоетанола, който се произвежда в, в, от европейска стока или американски, например, царевица и тогава как биоетанолите екологична стока ли са или не. Енергийно ефективните е, кружки за осветление, те е, какви са екологични ли са, въпреки че имат е, компонент от живак. Всичко това показва, че независимо какъв подход се избере, винаги се стига до произволни резултати. Проблема свързан с определението води до още едно затруднение в търговията, именно дискриминацията. Дори когато застъпниците за ясна позиция за обхват на инициативата говорят за зелен, екологичен или а, екологосъобразен продукт или а, възобновяеми енергийни технологии. В крайна сметка се стига до наистина арбитражно събран набор от стоки, които се наричат екологични. И така се стига до дискриминация срещу други стоки, които не попадат в този етикет. Химичните и другите основни промишлености произвеждат много продукти, при които производството на екологични стоки просто не е възможно. Химикалите са необходими за създаване на слънчеви панели, за материали за а, леко леки превозни средства, за инсулация, също така за производство на енергия от е, е, вятър, например. Според проучването на Макензи, продуктите на химическата промишленост в хода на жизнения цикъл помагат да се избегнете 2 до 3 пъти повече емисии парникови, отколкото са причинени в хода на техното производство. Следователно, може да се зададе въпрос дали всъщност не трябва да има привилегия относно входния материал при производството на стоки и дали конкретно развиващите се страни, бързо развиващите се страни няма от изискването иска от тях всъщност да променят производството си, да подготвят заготовка на окончателно завършени продукти. Тази дискусия всъщност е, е, разбира се, искам да подчертая казаното от госпожа Малтао. Напълно съм съгласен, но стигам до съвсем различно заключение, свързано с либерализиране именно на вложените материали, защото е, в противен случай ескалацията на митата и тарифите става все по-голяма. Имам предвид, е, например, един пример от Германия, важен производител на полисиликони, материал, който се използва в производството на слънчеви панели. Китай също става е, водещ производител на такива панели и съответно внася полисиликон. Тогава, политиците трябва ли да отстъп, застъпват е, премахването на тарифите на слънчевите панели или за полисиликона, например? На последно място, липсата на определение води до странни предложения а именно да се прилага една концепция за целите на премахване на тарифите за така наречените екологични стоки. Тези стоки, използвани за екологични цели, ще бъдат екологични и няма да има за тях мита. Ако не, ще бъде тогава подложени на съответните тарифи. Химическата промишленост отхвърля такова предложение, защото е административно бреме и води към корупционни практики. Как ще се контролира всичко това? Отлични а, свойства за изолиране на къщи. А, тогава полистирена стирена може да се използва за а, опаковка и същия материал може да бъде веднъж екологосъобразен продукт, в другия случай вреден. И така стигаме до сериозна концептуална грешка, защото класификацията на тарифите е неутрална към всичките тези етични а, основания, които водят до разграничение на продуктите. Няма лоши, няма добри продукти и не може да има желани или нежелани тарифи и лимита за социални и екологични цели. Въвеждането на разлика между продуктите, именно използвайки подобни критерии, отваряйки вратите към друга категоризация на продуктите, например, енергоефективни стоки, енергийно ефективни, етични стоки и така нататък, води до начина, до определение на начина по който се подготвят и произвеждат тези е, продукти. С други думи, тарифите е, е, лансират етични съображения а пък други случаи, когато не отговарят на политиката на деня, в случая те ще бъдат заклеймени. Тук говоря отново за нещо, което е противовес на предложената либерализация от страна на СТО. Що се отнася до инициативата на АПЕК? Ние сме против онова, което се нарича екологична това е хармонизиране за 54 енергосвързани е, стоки. Дори самата идея енергоефективно е подвеждащо, защото трябва да се дефинира какво точно означава енергийно ефективно. Европейския съюз, разбира се, приветства инициативата на АПЕК. Не би трябвало да се присъедини, защото, както вече бе казано, има тарифи европейски за стоките, които вече са по-низки. Най-високата ставка е 2,9%, а АПЕК предлага 5% с е, госпожи и господа, много изключения. Следователно, химическата промишленост в Европа само може да предложи да се лансира а, именно това а, предложение на СТО като многостранно а, предложение, свързано с енергетиката, а, при положение, че не се обозначи екологично, може да се, приеми, да се приеме. В заключение, можем да кажем, че на всички тези основания, ако нашите правителства участват наистина в сериозни многостранни преговори, може да се стигне до значително намаляване на промишлените тарифи за всички продукти, а не да се включваме в упражнения, които в крайна сметка ще доведат до нищо по-различно от случайни резултати, ако изобщо има резултати. 10 години застой в Женева би трябвало да покаже, че все още това е, може да се разглежда като мъртвороден е, продукт. Според проучване от 2011 година, комисията относно ползите на тези стоки и либерализирането се, води до едни, се стига до едни много амбициозни споразумения, които са браншови. Като се сравни този основен сценарий, който покрива селско стопанство, промишлене стоки, услуги и други, екологичните стоки тогава ще могат да добавят 2 милиарда щатски долара към световното БВП, при положение, че се премахнат всички мита. И тогава химическата промишленост, машиностроенето и така нататък ще доведе до увеличаване с, за 17 милиарда долара на БВП на света. Химическата промишленост подкрепя стъпките за либерализиране, но не бива да се правят такива тесни политики с дискриминация, която е вложена за тях. Очакваме предложението за либерализиране на тарифите на СТО на всички основни стоки и всички химически страни, които имат химическа промишленост трябва да се присъединят. Ние би трябвало да е, търсим положителна, положителния ефект за цялата економика и да се увеличи растежа и развитието. Благодаря за вашето внимание. Благодаря за вашето изказване. Uh, Последният оратор, господин Фабиан Делкро, директор европейски взаимоотношения, правителствени политики, General Electric. Имате думата. Тъй като имате презентация, която ще се гледа на екрана, ще се преместим. И on behalf of... Um... Благодаря ви, господин професор. От името на нашите приятели, т.е. Алстъм, Филипс, с Асоциацията на отворените енергии и други представители на зелените технологии. За мен е удоволствие да съм днес сред вас. И искам да ви разкажа всъщност една бизнес история за економически растеж и създаване на работни места в Европа. Става въпрос за една голяма американска компания, която обаче е, работи много мащабно за зелените технологии тук в Европа. Ще кажа няколко думи за General Electric в Европа. Виждате картата, виждате къде е, се намира General Electric в Европа. Както виждате, присъстваме повече от 100 години вече. Имаме над 84 000 служителя. И отдавна вече сме се съгласили с това, че трябва да се развиваме в посока зелени технологии. Тоест от 2004 година до днес разработихме цяла гама от зелени технологии. Като нормално с това успяхме да извлечем и печалби в крайна сметка, което за нас, разбира се, е много важно. Успяхме да а, имаме обща инвестиции в размер на 10 милиарда долара. Като виждате, става въпрос за един много бързо развиващ се бизнес. Какво значи това за Европа? Ще ви дам два примера. Първият е свързан с вятърната енергия. Знаете, ние в момента сме водещата компания световно равнище по отношение на вятърната енергетика. Имаме хиляда служители само тук в Европа, които работят в областта на вятърната енергия. Няма нужда, може би, да уточнявам, че ние не сме концентрирани само в една част на Европа, ние се развиваме из цяла Европа. Така, например, в Румъния сме създали най-голямата вятърна централа на сушата, някога създавана в Европа. И всичко това допринася за създаването на работни места тук, в Европа. Ще ви дам още един много интересен пример, който показва до каква степен нашата дейност тук, в Европа, се ръководи от износа. Става въпрос за Белфорд, това е един а, град, който може би някои от вас познават. Може би, Анри, вие сте го посещавали. Става въпрос за малък град в източната част на Франция. Това е един регион, който беше много тежко засегнат от а, скорошната преструктуриране на промишлеността в страната. Ние разработихме там много успешна вятърна централа, както и централа създаване на газови турбини в момента сме сменели близо 2000 души и повечето от тях работят почти на 100% тук в Европа, в един много тежко сектор от кризата регион за износ, тъй като 90% от продукцията на а, нашия завод в Белфорд е за износ, като 33% от износът е за района на, Ази... на... към Азиатския и Тихоокеанският регион. Така че със сигурност инициативата на АПЕК за нас означава пряко създаване на нови работни места, насочени към износа във вашите избирателни райони. И това не е тенденция, която върши само за General Electric. Според изчисленията на Европейският с Европейската комисия се говори за близо 1,1 милиона работни места, пряко или непряко свързани с този износ в Европа. И както стана вече ясно, в момента има увеличаване на пазара в развиващите се държави. Всеки път обаче, когато дадено предприятие се опита да разработи своята дейност, се сблъсква с пречки и първият пречка, с която се сблъскваме винаги, са тарифите. Така че не е достатъчно да се каже, че тарифите за зелените технологии в света като цяло са ниски. Има изключение, например Русия 10% за газотурбините в Китай има 8% за вятърните турбини и т.н. И както вече казах и по-рано, ние сме в конкуренция с изкопаемите горива, с класическите източници на енергия, които, както знаете, не плащат никакви тарифи, никакви мита. Тъй като а, с тези, този вид а, продукт се търгува като суровина. Ние също искаме да имаме тук равно поле на действие да може да сме тръгнем по същия начин. Стигаме до зеленият или екологосъобразен протекционизъм и нетарифните бариери. Тук много виждате един слайд, който показва колко бързо се разпространява по света мерките, които насърчават продукт, потреблението на местни продукти. Това всъщност са реалните бариери, с които се сблъскваме ние, компаниите, които произвеждаме за износ тук в Европа. В някои от а, водещите развиващи се страни дялът на пазара по отношение на вятърната енергия, например, беше 70% преди няколко години в някои от големите държави от БРИК. Те бяха в ръцете на Веста, на General Electric, на Siemens. Но за 7 години този дяло от пазара падна само до 10%. И това не се дължи на някаква революция в технологията по тези пазари. Това е благодарение на комбинираното действие на тарифните и нетарифни протекционистични мерки. За да ви иллюстрирам още един проблем, Спускаме се с голяма с много трудности при предвиждането на този пазар. Има много спорове в рамките на СТО. В последните две години има 6 нови спора в СТО, което ясно показва, че има проблем на тези пазари. На практика страните влизат в търговски войни. Как можем да разрешим този проблем? Чрез съдебни спорове ли? Това е добро решение за адвокатите. Другът вариант е чрез преговори. И разбира се, по-устойчивият начин за разрешаване на проблемите, които ви изброих, е да убедим държавите да се върнат отново на масата за преговори. Какъв е резултатът. Всички тези фактори допринасят за увеличаване на риска и на трудното прогнозиране на сектор на зелените енер... енергии. А за инвеститорите най-страшното нещо е риска и липсата на възможност за предвиждане. Резултатът е много ясен. Спад с 11% миналата година на инвестициите в зелената енергетика. За първи път сме свидетели на такъв сериозен спад. Както виждате, до момента бяхме свидетели на почти непрестанно увеличаване на инвестициите в този вид технологии. Разбира се, това не е единствения фактор. Единственият фактор не са тарифните и нетарифни бариери. Трябва да добавим и конкуренцията вършата шистовия газ и други енергийни източници. Но цялата тази среда създава липса на, предвид... на предвидимост. Ето защо. Това, от което се нуждаем в момента, е да създадем равно поле за действие и да позволим на световният пазар на зелени технологии да се увеличи, за да можем един ден да превърнем нашите технологии в конкурентно способни с класическите енергийни източници. От какво се нуждаем? Няма да ви очудя по никакъв начин. На първо място имаме нужда от нулево равнище на тарифите. Ограничението до 5% в рамките на АПЕК е добра стъпка напред, но това не е достатъчно. Трябва да последваме примера на стороното от други през 90-те години. Тогава се създаде впечатлението, че интернет се развива и че Компаниите в областта на високите технологии те първа се развиват. В резултат на това правителствата се събраха и взеха решение, че най-добрият начин да се насърчат този вид промишленост е да се премахнат тарифите. Но ние се нуждаем от абсолютно същото нещо. В момента сме в критичен етап за развитието на зелените технологии и имаме нужда от стимул, от подкрепа чрез премахването на тарифите. Какво ще се постигне? Това са изчисления, които не идват от нас, General Electric, а от Световната банка. Световната банка е изчислила, че положителното въздействие от премахването на тарифните и нетарифни бариери за зелените технологии може да доведе до увеличение от 63% на световния пазар за този вид технологии. Повтарям, до 63%. Както виждате, става въпрос за много голям стимул за нашите технологии. В момента пред нас има една златна възможност и а, съм напълно съгласен с а, призивите да се мобилизираме и да се възползваме от възможността, която е пред нас. Разбира се, с АПЕК цялата история няма да приключи. Разбира се, това, което АПЕК ни предлага, не е идеална, идеален вариант, но това е стъпка, първа стъпка напред. И тя за момента е много уязвима. Като вече беше казано и преди това, си сделка беше договорена от части, тъй като тя няма правно обвързващ характер. Така че въпросът, който стои пред нас сега, тук в Европейския съюз, е дали сме готови, знаеки какви са амбициите ни от самото начало на преговорите в рамките на Доха, да се присъединим към инициативата или, разглеждайки списъка, да решим, че той е недостатъчен и по този начин да осъдим на неуспех цялата тази инициатива. В такъв случай обаче ние ще сме виновни за този провал, въпреки че играем водеща роля в областта технологии съставно равнище. Това споразумение в рамките на АПЕК може да доведе и до непряко намаляване на нетарифните бариери. Като виждате, това споразумение беше договорено на а, равнище президенти от страна на Китай и на Съединените щати. По този начин те се договориха за повече прозрачност при обществените поръчки и за по-ясни стандарти при тях. Въпросът е дали Европейския съюз, който е водещият износител на зелени технологии, ще остане в страни от тази инициатива. Като трябва също така да отбележим, че Азиатско-техноокеанският регион се развива най-бързо като пазар за зелени технологии. Въпросът е какъв е интересът на Европейският съюз като износител. Както виждате, Европейският съюз е световен износ, включително и по отношение на тези стоки, които са в списъка на АПЕК. Европейския съюз действително е номер едно в света като износител по отношение на 54-те екологични стоки в списъка на АПЕК. Европейския съюз и е начало Германия ще се възползва от облагите на това споразумение. Така че основното послание е, че Европейски съюз, в който тарифите тъй че са под 5%, без никакви загуби, ще може да превърне една регионална инициатива днес в една световно споразумение, което в крайна сметка ще доведе до засилване на международната търговска рамка. Защото всички знаем, че целта ни е да постигна споразумение в рамките на СТО. А единствените начин, по който това може да се случи, е ако Европейския съюз се присъедини към това регионално неправно обвързващо споразумение. Само по този начин ще можем да го превърнем в едно споразумение в рамките на СТО, което ще засили СТО и ще даде възможност на нашите компании да развиват зелените технологии и да създават зелени работни места тук в Европа. Благодаря ви. Uh, Благодаря на всички. Сега да минем към втората част на това изслушване. Въпроси и отговори. Е, имате думата, имате възможност членовете на комисията да задават е, Кристоф Елнер от е, НП. Моля. Благодаря. Много така мисли провокират чутото до тук. Първо, първия докладчик показа диапозитиви с с местно съдържание, но аз откривам на този диапозитив и някои държави, членки на Европейския съюз. Бихте ли обяснили? Сега второ, търговските ограничения е, за, по отношение на слънчевите панели. Е, в, е, от гледна точка на Италия също е интересно да чуем какво е, има там. I'm, I'm happy to show my my lack of knowledge in this aspect. Е, сега е, е, списъка на ЕПЕК, може би тук се намесва и моето незнание на нещата, но когато говорим за АПЕК, свързваме нещата с енергия. Но списъка от ЕПЕК отнася ли се само до стоки, свързани с енергетиката или от една страна е, от една страна е, това са неща, които ни занимават непрекъснато, от, друго, от друга страна, е, както хората от Сафет казаха, нещата излежат много по-сложни. Споразумението на АПЕК, то не е за технологични информационни технологии, това е ясно, но интересно е какво е, ще излезе от него вероятно е, е, е глупаво от наша страна да, да, си, да стоим безучастно и да казваме, те се споразумяват само по мита, но това, което може да стане е те да създадат е, стандарти, към които тие, ние да трябва да се нагаждаме и те да бъдат световни лидери. Трябва да помислим и за това, защото или ти седиш на масата и преговаряш и договаряш, или е, седиш отстрани и наблюдаваш. Е, което казахте за гражданското общество в Женева. Аз тук интересно наблюдение не виждам е, представители на зелените в, е, на тази задание на комисията. Мисля, че връзката е очевидна. Това, което според мен е най-проблемното в тази сфера, и тук аз не съм съгласен с перспективата на гледната точка на Сафик – ако имаме високи мита в една а, сфера, това не е о, аргумент да занижаваме митата в друга, защото тогава ще е дискриминация. Ако прилагаме тази философия, тогава по-добре да закрием тази комисия. Но ако а, разробим под повърхността, а, нещо почва да ме е, смущава. Например, а, ако говорим за енергетика, а, колкото и да търсих, не намерих някакви мита върху петрол, газ или някои от твърдите изкопаеми изкопаемите горива, което означава, че сега ние сме в доста странна ситуация. Не само, че имаме е, мита върху неща, които искаме да развиваме, а напротив качваме тези мита, е, тарифи. Е, говорим за антидъмпинг, е, антидъмпингови мита и така нататък. Това вече навлизаме в друга економическа сфера и аз не се опитам да кажа кое е добро и лошо, но интересно е да се отбележи, че е, Е, антидъмпингови е, тарифи се въвеждат с всички форми на альтернативни е, енергийни източници. Биоетанол, биодизел, етаноли и не знам какво там силикон за ветрови турбини. Ако това не е решението, какво е решението? За тези, които виждат проблем в това. Разбира се, най-добре, е, ако това се случи в е, СТО, е, дори ако закриването и приключването на кръга от Доха, преговорите ще бъде фантастично, но, но това няма да ме спре да правя достатъчно търговия с САЩ. И в същия смисъл, в същия контекст, ако намерим коалиция на желаящите, готовите да се споразумеят за нещо, това по-добро ли е, отколкото да кажем това помага ли? Е, не съм изненадан да чуя от е, СТО, че вие предпочитате нещата да станат там, но няма ли това да ви е, помогне вместо да се почувствате излишни? Uh, it, it was not a waste of time. Uh, next, uh... Uh, да, не беше загубено времето. Uh, е, ясно е, че не беше загуба на време това начинание. Пол Мърфи го е. Сега Пол Мърфи го е. Мисля, че е интересно е, да водим такива дискусии и да присъстват такива крупни корпорации като General Electric, чието интереси очевидно е, съвпадат с е, екологичните интересите, свързани с околната среда. И щастливото съвпадение между е, големия, крупния бизнес и околната среда, това е хубаво, защото често говорим за развития, които противоречат на, на интересите на големия бизнес. Те не винаги съвпадат съвпадат. Е, по принцип е, те е, фундаментално се разминават идеята, е, че няма е, търкане между единия е, и другия модел на капитализма, между търсещите печалба и околната среда, не е коректна. General Electric може да се опитва да се преоткрият като една компания, която се придържа към клиента енергетика, но тя е един от най-големите замърсители в САЩ, четвъртия замърсител, един от най-крупните е, замърсители в смисъл на е, е, изхвърлящи много е, отпадни материали, е, така че е, те поставят е, твърдението, че те поставят екологични интереси над своите интересите за печалба, ни кара да бъдем доста скептични. Следователно, дори да беше така, либерализацията на търговията с екологични стоки би помогнала, помогнало, това би било недостатъчно така, за да реши проблема с кризата с климата и околната седа на планетата. Три конкретни въпроса имам. Имаме ли е, проучвания, независими проучвания е, относно въздействието е, на възможно пълна либерализация на екологични стоки или, или 45 стоки, които са в списъка на АПЕК. Как би се отразило това на емисиите от газове и въобще как би се отразило на измененията в климата и околната среда? Имате ли някакви числа? И а, е, второ, колко стоки са в списъка на АПЕК е, или а, е, колко се обсъждат а, в СТО, колко от тях а, засягат а, развиващи се страни, т.е. развиващи се страни имат интерес да ги изнасят. А, и а, второ, и накрая, как резултатите в опазване на околната среда се измерват а, в производствените методи, как се а, отчитат тези неща. Това е във връзка и с биогоривата, по-късно с измененията в непрякото земеползване и така нататък. Какви са резултатите? Каква... Това не е, тук не, не изправяме на съд General Electric, макар че те имат право да отговорят на тези обвинения. Сега Каспери. Благодаря. Най-сърдечно благодаря на докладчиците. Много интересно беше наистина да се види как различните браншове, различните индустрии подхождат към въпроса. Това, което ме интересува обаче, е от една страна е, тези представители на химическата индустрия казват, че е трудно да се разграничи между е, екологична и неекологична стока. От друга страна представители на General Electric каза, че е, имаме, АПЕК има списък с продукти, които са добри за околната среда или се дефинират като такива, други, които не са. Въпросът ми е към General Electric какво ще каже на аргументите от областта на химическата е, то производство, че тази разлика не, не, не може да се направи? Как разграничава е, General Electric е, екологичните от неекологичните стоки? защо е, той е, дава, General Electric дават е, 100% различен, е, но тълкуван отговор на е, разликата между екологични и екологични стоки от, е, от химическата промисленост. Oui. Е, СНД. Е, е, Всъщност, винаги се казва, че отровата не зависи от веществото, а от дозата, количеството. Същото се отнася и до химията, когато се произвеждат, особено е, понякога се произвеждат много е, полезни средства, но зависи от дозата. В е, по-малка доза са полезни, в по-голяма доза могат да бъдат вредни. Така че дефиницията когато дефинираме някаква стока, трябва да внимаваме докъде дадена стока ще се определи като полезна за околната среда и откъде нататък като вредна за околната среда. Е, второто, което искам да кажа е, е днес много продукти е, на много продукти са всъщност произведени в света и са сглобени, монтирани в Китай. Сега тук опираме и до правото на митническо изборове, колкото до Китай. Тук сме свидетели на един масивен дъмпинг особено в е, фотоволтичната, в е, ветровата енергия. Е, Германия води далеч пред другите най-добрите германски предприятия, обаче са подкопани с от една масивна инвазия на китайски продукти е, които до голяма степен са е, дотирани от държавата, с, е, докато в Германия държавния капитал е нула в ценообразуването от различните провинции, от държавата са субвенционирани тези производства в Китай и това е източника на сериозен дъмпинг. Е, така че тук трябва да мислим както за една е, е, процедурата, антисубвенционни процедури, които трябва да се въведат от, от страна СТО, съществува и проблема а, за неприлагането на а, някои правила, а, свързани с различните форми на дъмпинг чух, бих искал да чуя какво има да кажат докладчиците по тези въпроси, които нахвърлях тук. Благодаря. Други въпроси? Не, тогава да чуем комисията. Госпожа Скаргини, понеже сте на трибуната, не можах да видя, че искате думата. Имате думата. Съгласна съм с казаното от колегите. Е, наистина е, това е, е, важно е да от СТО да проистъкат ясни инициативи за това, за различните начини по които се държат отделните организации, защото е, поведението е различно според продуктите. Ако погледнем дампинга, проблемите, които имат Италия, Германия и други европейски страни са ужасяващи. Преди да отидем по-далеч, мисля, че трябва ни повече информация, повече сигурност. Европа не може да продължи да дава без да получава нищо в замяна. Добре, сега да чуем комисията, госпожа Хенксей. Uh, Благодаря, че ми давате думата и възможност да коментирам след е, всичко, което чухме тук. В комисията ние е, енергично подкрепяме е, идеята да се използват всички нашите политически средства за е, либерализация и позеленяване, така да се каже, на услугите. Е, мисля, че господин Матал очерта добре историческата възможност, която имаме в мандата за преговори в Доха, да говорим конкретно за либерализация на екологичните услуги и стоки. 10 години излежат много, но това е миг в историята и съм убедена, че можем да напреднем в многостранните преговори. Проблемите са факт, ние ги е, признаваме, отчитаме е, недостатъчна ангажираност от страна от развиващите държави, преди всичко и новите економики, които се питат каква е ползата им от е, либерализацията в това отношение. Е, и наистина аз оценявам това, което казаха от ICTSD по този въпрос. Втория, е, е, второто, което ме интересува е, което казаха от СЕФИК, от химическата промишленост. Много трудно е да се обединим около обективни критерии за кое е чиста и кое е нечиста екологична или не екологична стока. И аз се присъединявам към колегата от СТО. В АПЕК те не са се впускали в пространни економически дискусии. Те са е, изработили един екологичен списък от стоки, екологосъобразен списък от стоки и може би е, е добре, е, тук имаше въпроси, но понеже говорим за групи свързани с обновяеми енергия, вода, чисти технологии, екологично, екологосъобразни стоки, оценката е, че около една трета от тях могат да бъдат наречени благоприятни за климата, които допринасят за подобряване на климатичните условия. Е, и последният проблем е, че е, дискусия не се води по немитническите бариери. Това е една от... Е, ясно е, че това е една от основните бариери, пред които е изправена промишлеността, производствата в чужбина. Година върху година Декларацията на държавите от АПЕК говори за въглеродно съдържание и така нататък. Вероятно ще Радваме се да видим нов председател на Комисията по търговия и околна среда в Женева и опита да се съживят многостранните разговори. Трябва да му оказваме помощ. Също времено търсим и други възможности е, подпомагаме всякакви многостранни инициативи, които да бъдат е, е, така първия градивен елемент, основата върху която да стъпим за многостранните преговори. Това, което ни липсваше до сега е критична маса и затова инициатива на ДАПАК е много важна и е хубаво, че Китай е част от нея. Сега да се върна на инициативата на, от държавите от АПЕК. Е, сигурна съм, че ще се съгласите всички, е, че няма да се присъединяваме към АПЕК, е, нито инициативата такава, каквато е. Далеч сме от тази мисъл, но ние приветстваме инициативата. Това е, първата международ... Това е първия международен списък от екологично... екологосъобразни стоки, върху който се обединили толкова различни страни. Трябва да дадем време на АПЕК да консолидират, да, да, да, да задейства тази инициатива, да заработи тя. Това не е инициатива на СТО, не противоречи на някои правила на СТО, но е нещо, което можем да, по което, от което можем да се получим в бъдеще. И е добре тази, да прехвърлим тази инициатива в Женева. Трябва да видим как можем да го превърнем в една инициатива АПЕК+. Това са възможности за действие тук нататък. Разбирам, че АПЕК имат една обща цел във всичко това. Вероятно те ще проявят интерес към присъединяването на Европейски съюз към тази инициатива. Сега да погледнем от нашата камбанария. Какво означава това за Европейския съюз? По отношение на пазарен достъп, инициативата на означава осезаеми ползи да, 54 стоки не е кой знае какво. Това е една минимална част от столната търговия. Но Европейския съюз е водещ износител на тези стоки. Това е отрасъл, който се разраства. Последните две години с 10% са пораснали нашите, е, пораснал нашия износ. По-голяма част от износа ни, около 6% е за страните от АПЕК и около една трета, или, дори, или мисля, че 50% отива към държавите, които в момента а, е, имат най-високите мита видяхме на диапозитива. Мисля, че в ситуация на криза това е интересна възможност, ако отново е, това е нещо, което може да бъде е, е, привнесено в многостранната рамка в Женева в преговорите по 100. Е, отново един бърз анализ сочи, че това са екологосъобразни е, стоки в този списък, така че от тях ще има екологична полза. От политическа гледна точка европейците искат да продължат да бъдат водещи в това отношение, така че трябва да се възползваме. И накрая е, освен на многостранната линия, е, екологичните стоки и либерализация на услугите е нещо, което много е, активно се е, преследва в преговорите за свободна търговия, споразумение за свободна търговия. Обикновено правим така без преходен период с Корея, Колумбия, Перу, Централна Америка и Сингапур. По този, този подход използвахме там. Е, сега е, откриваме нови глави за е, жизнено устойчиво развитие, е, улесняване на пътищата за зелени услуги и стоки с Сингапур, Малазия, Виетнам. Водим преговори и във всички тези преговори за свободна търговия има конкретна глава, която е посветена на, на безмитните бариери, немитническите бариери на енергия. Е, енергийни източници, обновяеми енергийни източници. Така че това фигурира, въпроса за екологичните стоки и услуги фигурира като основна глава към всички преговори за свободна търговия, за такива споразумения. Сега а, ние се отделяме от холистичния подход към нетарифните бариери, но а, тези в краткосочен план, а, чрез съответната пазарна стратегия, а, те могат да ни ползват за е, решаване на, на е, спорове и трябва да се възползваме от е, максимално от личните правни средства, за да гарантираме равнопоставеност. И в заключение, ще продължим да работим по всички тези линии. Е, много странни, е, е, двустранна и така нататък. Важно е, защото економическата среда, аспекта развитие е елемента развитие е важен от, в този смисъл и мисля, че заслужава да се работи по него. Благодаря трета част на изслушването ще дадем думата отново на нашите гости, които ще коментират зададените въпроси. и становищата изказани от членовете на комисията, включително и проблема свързан с определението. Има ли определение на екологични стоки и услуги? Споразумението АПЕК трябва ли да бъде приветствано или е безмислено? Това ли е следващата стъпка и инициативата на комисията в областта? Сега ще обърна реда на ораторите, които говориха до сега и ще започнем с господин Фабиан Делкро. Ако разбира се, той желае да реагира на коментарите, критиките на депутатите. Благодаря, господин Морайра. Благодаря за въпросите. Първо, дефинициите, после uh, General Electric и неговата позиция и след това дъмпинга. По определението. Съгласен съм с комисията и казаното относно прагматизма. Държавите вече повече от 10 години в СТО се опитват е, да стигнат по един абстрактен начин до определение. Това е наистина интересно академично упражнение и научните среди вероятно биха проявили интерес, но за съжаление това не доведе до никъде. Сега я разполагаме с един е, неперфектен списък. Какво ще правим с него? Искаме ли той да се превърне в задължителен за всички, в отправна точка, или няма изобщо да можем да използваме предоставената ни възможност. И какво би могъл да предприеме Европейския съюз, ако мисли, че наистина трябва да се подобри този списък? Ние можем да предложим други новаторски идеи. Списъка може да бъде непрекъснато променящ се. Може да се изгради механизъм от страна на АПЕК с цел подновяване непрекъснато усъвременяване на този списък. И това може да се случи е, бъдеще, включително и големи такива организации като General Electric биха могли да участват. Е, защо да не може да се добавят химически продукти и стоки в списъка? Могат, разбира се. Например, при пречиствателните станции, вода, например, на въздух, крайна сметка може да има наистина полза от всичко това. Защото на нас са ни необходими химически стоки в бъдеще. Дали а, това е една династия? Production environment и clean technology. Um, I'm not sure. Не зная колко черна може да бъде фирмата. Ако попитаме един а, милион хора, които работят сега в еколого насочени а, служби в Европа, дали така стоят нещата, дали General Electric не допринася до екологизацията, голяма и гадна компания ли е, не знае какъв отговор ще получим, но в крайна сметка малкият бизнес ли ще даде отговор? Дали ще можем да се конкурираме с големите държавни предприятия, които получават огромни субсидии. Ами аз мога да а, споря с вас. Когато си голям, това означава, че имаш възможности. А, ние до 2015 година ще инвестираме 10 милиарда в а, а, нови проекти. И това следва да се има предвид. Няма перфектна стопанска дейност, знаем това. Ние се учим от грешките си, и с удоволствие го правим. На трето място относно дъмпинга и как Европейски съюз може да се защити от неправомерни практики по какъв начин да подходим едностранно или не. 1,8% е, е тарифната ставка на Европейския съюз по списъка. Това е така наречената, наречената защита, с която разполагаме в момента в областта на митата. 1,8%. Е, Това наистина протекционизъм ли е това, защита ли е това, е цена, която можем да платим, за да влезем на големия пазар. Така трябва, би трябвало да виждаме нещата. И по отношение на възможно споразумение за либерализация екологична, на екологичните стоки, може ли това да ни попречи да се защитим? А ако имаме споразумение с АПЕК ще се откажем ли от останалите си търговски инструменти? Не. Ние ще използваме нашите права, ще изпълняваме нашите задължения по СТО, изравнителните врата и така нататък. Всички останали спогодби ще продължат да действат и да бъдат валидни. Освен това, ще можете да подпомогнете и зеления си експорт, освен че ще използвате тези механизми. Е, uh, René Сега господин Слотен от химическата промишленост. Благодаря. Първо, едно уточнение на въпроса, свързан с увеличението на митото. Аз не искам да кажа, че съм за това. Точно обратното. Аз искам да се отпаднат всички тези тарифи. Исках да кажа, че ако се изграждат ни аргументи етични или екологични в класификационна система и казваме, ето тези стоки ще бъдат либерализирани, а другите не, тогава би трябвало логично да се каже, че ще се поддържат останалите а, тарифни ставки и мета. Това е логично. Аз обаче искам да посоча, че липсва логичен подход в цялото това предложение. Господин председателю, мисля, че съвсем ясно мога да кажа, вече се изказах по отношение определението, няма да се спирам отново на това. Сега, що се отнася до дъмпинга и инструментите. За химическата промишленост е ясно какво искаме. Искаме свободна търговия. Всички тарифи трябва да се премахнат. Но освен това искаме лоялна а, Сток, Стоколмен. Необходими инстру, инструменти трябва да се въведат срещу нелоялната търговия. И тук апелирам горещо по отношение на това, че не би трябвало начинанията в крайна сметка да доведат до отслабване на защитните търговски инструменти в Европа в Европа. Свободната търговия е възможна единствено и само когато има добри инструменти, насочени срещу нелоялната търговия. Що се отнася до либерализацията на екологичните стоки? Мисля, че сега светът има нужда от широко всеобхватно либерализиране на тарифите, а не от тесен подход. И мисля, че целта и задачата на СТО е именно либерализацията на търговията и новите правила са е, това, което всъщност посочи и госпожа Мотал. А за момента не виждаме това да се случва. Тоест, е, това, което сега е заложено като амбициозна цел, плюс усилията на конкретни отрасли и, разбира се, в крайна сметка може да се стигне до споразумение за списък, ако, разбира се, това е възможно. Аз лично се съмнявам, че ще бъде възможно. Това е нужно всеобхватен, а не а, ограничен подход. Благодаря. Председателя, госпожа Модел. Благодаря. Ще започна с отговор на а, въпросите, които а, успях да възприема в подтекст, а, ако сте съгласни. Аз се занимавам с преговорите в СТО продължение на последните 10 на години по отношение на екологичните стоки. И аз мисля, че до момента съм чула абсолютно всички възможни възражения, които е възможно да бъдат направени под небето днес. Но, между другото, чух и възражения, които никога не бях чувала днес. Например, дискриминация срещу продукти, които не са в списъка. Казвате, че трябва да различим а, първоначалните материали, изходните и крайния продукт. Ето това нещо не съм чувала до сега през тези 10 години, когато съм работил по преговорите. Изненадана съм. Тези преговори вече се водят 10 години, защото липсва съгласие относно а, нивото на амбиция. Не съм чула членка на СТО да каже, че а, преговорите не са нужни. Искам само това да уточна. По-нататък, някои фактологични въпроси. Едното свързано с а, а, самия списък на АПЕК, дали това са енергийни стоки или не. Мога да отговаря, че в него влизат е, оборудване е, замърсяване на въздуха, за контрол на замърсяване на въздуха, също така е, оборудване, което се използва в възобновяемите енергии, при пречистване, при отпадъци и други технологии. Що се отнася до ползите за либерализиране на тези 400 стоки? Не е възможно да се извърши подобно проучване, защото либерализирането не означава, че страните ще почнат да ги внасят на следващата седмица. Мога да ви уверя, че в моята страна просто много от а, е, а, е, уредбите не съществуват, така че аз съм египетка и мога да кажа, че египтяните не непременно ще почнат автоматично веднага на другия ден да започнат да е, внасят стоки, които са в списъка. Необходимо е да се учетат различните проблеми, които трябва да бъдат разрешени най-напред, за да може да се разрешат екологичните проблеми. А, свалянето, намаляването на тарифите е само една единствена стъпка, която трябва да се извърви под дълъг път, за да се разреши окончателно проблема. Имаше въпроса дали развиващите се страни изнасят стоки от списъка на АПЕК. Да, някои от тях са в водеща позиция на изноха на, на, на тези стоки. Китай, например, имат много стоки в този списък на АПЕК и те се намират също така на водеща позиция относно патентите и тяхното регистриране. Съвсем наскоро разполагаме с данни по този въпрос. Тоест, те са не само основни износители, но и са основни иноватори в тази област. Дали методите за обработка? са използвани при създаването на списъка? Не, защото това е много сложен а, проблем и държавите не биха избрали да тръгнат по този път. А ако не се отвори изключително трудната глава, която наистина много трудно ще бъде пък затворена. Друг въпрос, свързан с списъка, дали пък той няма да облегчи преговорите на СТО? дали те не е отворена за други инициативи. Ами аз казах предишното си изказване, че за нас АПЕК и споразумението е наистина една, а, е, един краягълен камък, изключително важен от целия процес и разбира се СТО е творена към всички останали споразумения търговски, които съществуват. Ние в никакъв случай не искаме списъка да бъде затворен, напротив искаме той да се развива на двустранна основа. Няколко въпроса свързани с дампинга, субсидиране на експорт от държави и ние знаем много а, подробно въпроси, свързани с искания за сваляне от списъка, с тарифни облегчения и така нататък на различни стоки. В отговор на всичко това мога да кажа, че дъмпинг е ужасна практика. Но не мисля, че ние трябва да създаваме нов проблем, разрешавайки дъмпинга а именно тарифен проблем. Трябва да насочим вниманието си към дъмпинга и да разрешим с конкретни инструменти именно този проблем. Дали това ще бъдат изравнителни мета или не, или може би просто да укрепим съществуващите инструменти в хода на преговорите. Но не мисля, че ще бъде да създадем нов проблем, разрешавайки дъмпинга дали Европа получава нещо в ответ. Обръщам се с молба към вашата комисия. Моля ви, нека да помним това за преговори за околната среда. Европа не трябва да се връща само по отношение на търговските консенс, консе, концесии. Европа се, се е, е насочила своята дейност и към опазване на околната среда. Европа наистина води в тази насока. И така, ако се извършат нужните стъпки, ще има и допълнителна полза за околната среда, повече оборудване, инсталации за контрол замърсяването на околната околната среда сред малкото примери, които мога да посоча. Благодаря председателя. И за да приключим дебата, сега господин Петър Брун от е, е, Центъра устойчиво развитие в Женева. Благодаря. Благодаря. Искам също така да се спре и на а, е, приложното поле. Не бива да пренебрегваме факта, че двустранните системи от е, кръга преговори Доха е, трудно могат да ни доведат до разрешение. И отново ще стигнем до следващия търговски кръг, надявам се максимално бързо, но има затруднения. Има различни начини, по които можем да постигнем целите си. И ние точно апелираме към това – Нека да разгледаме проблемите, вероятно, с нов поглед. Сега имаме а, нов тласък за развитие на преговорите, може би на двустранно ниво, по отношение на екологичните стоки и услуги. Трябва ли веднага да разрешим проблема, да създадем е, идеалния списък, в който попада всичко, от което имаме нужда – може би такава е амбицията в хода на преговорите на СТО, но да се върнем назад, да се позовем на примерите си и на опита си. Например, един предишен, едно предишно споразумение ни водеше, ни доведе до важни принципи, но 96-та година бе създаден един механизъм – и знаете какво ще случи. Всичко е в историята. По много успешен подход не подкопа системите и идеята е можем ли да повторим такъв модел. Към колегата си от Сефик. Не бъдете перфектния враг на доброто начинание, ако мога така да кажа. Наистина, има спойка между тарифните линии. Знаем това. Могат да бъдат категоризирани, естествено, в различни групи, конвергенции, споразумения и така нататък. Но в крайна сметка, надяваме се, че ще има обединение около е, някакъв списък – независимо дали става въпрос за екологични или не стоки. Нека да започнем от там, нека да изградим механизъм, така че да можем да продължим дискусията. Иначе просто не мога да разбера аргумента. Някак си влагаме емоция, по различен начин можем да направим това, а пък от друга страна историята сочи, че са постижими нещата. По, на вашия въпрос за нетарифните ограничения. Да, за съжаление, през последните години ставаме свидетели на развитие на, например, под отрасли в Европейския съюз, в Европа, например, крайбрежните ферми, вятърни ферми могат да бъдат посочени. Съществуват такива проблеми. Трябва да се насочи вниманието, дори включително и в Европейския съюз се случва това е една отрова, която някак си прониква. А, и между другото, проблемите с е, продоволствието а, е, също ни водят на тази посока. Сега, по отношение защитата на търговията, борбата с дъмпинга, това са много важни неща. Очевидно СЕТА още продължи да работи по този въпрос, но това, разбира се, не се предполага от днешната дискусия, че ще засегнем тези въпроси. И по-нататък да повторя още веднъж аргумента си. Европейския съюз тук е, е, има голям залог. Е, промишлеността е голяма, бързо се развива, жизнеспособна е. И а, а, тук е, вниманието е насочено към растеж и стабилност. А, е, Европа не може като лидер да си позволи да не води и в тази област. Нека не се заблуждаваме. Влака няма да ни чака да вземем решение. АПЕК е поел инициативата. Нека да помислим как продуктивно от европейска страна да реагираме на това предложение. Благодаря. Председателя, благодаря на всички. Комисията желая ли думата по този въпрос? Uh, maybe I just would take the opportunity to mention Искам само да се възползвам от възможността да спомена, че едно от последните продължения, които направихме в Женева с напредък в многостранните преговори, беше провеждан на семинар с представители на промишлеността, за да се спознаем с новите тенденции по отношение на техническите изисквания и по отношение на услугите. И а, изпратихме това като конкретно предложение на секретарията на СТО. Ще се надяваме да имаме широка подкрепа и участие от страна на промишлеността. Надявам се, когато стане време инициативата на АПЕК да се предложи в рамките на СТО, а пак помням, това трябва да се извърши от самата организация за Азиатското океанското мъжко сътрудничество, но Хоризонт Времовия хоризонт е 2 години, а не 10 години, т.е. среща се на 2 години, трябва може би да отбележим, че следващата среща на АПЕК ще бъде през 2014 година в Китай. И това е много важно, защото Китай може би ще е се възползва от, от, от това мероприятие, за да постигне напредък. Очевидно Китай е много заинтересован от либерализацията в тази област. Председателят, благодаря ви за това прекрасно изслушване. Смятам, че провеждането му беше в подходящият момент. Мисля, че един дебат по тази тема е напълно уместно, защото Европейски съюз води, има водеща роля като износител. И затова е важно да се запознаем с тенденциите в сектора. Трябва да се отбележи и фактът, че голяма част от нашите основни търговски партньори имат много високи тарифи в тази област. Предложението на АПЕК си остава много важно революционно предложение не бива да подценяваме неговото въздействие. Това е отправна точка, от която може да надграждаме и ако е възможно, ще се стремим към сключване на споразумение АПЕК+, както предложи и Европейската комисия. Припомня ви, че една от целите на стратегията Европа 2020 година е зеленият економически растеж. Ние сме поели политически ангажимент да се развиваме в една философия, основаваща се на екологосъобразният економически растеж. Ето защо много бих се очудил, ако Европейската комисия не подкрепи идеята да има либерализа... споразумение за либерализация по отношение на екологичните стоки и услуги, ако има такава възможност. И както каза много мъдро последният изказал се Петър Брун. едно отрасло споразумение не е в противоречие с правилата на СТО, дори напротив. Така че, действително, можем да започнем с а, съвсем скромни амбиции, нека ги наречем така. и в крайна сметка да постигнем едно много амбициозно споразумение. Благодаря на всички, които взеха участие в този дебат. Благодаря на колегите от е, комисията, секретарията, която организира изслушването и нашите гости експерти. Ние сме много отворена институция в парламента и винаги сме готови да слушаме всички. Много ви благодаря. We're waiting for the commission to arrive. Should be here at 5 o'clock. Make a pause of five minutes and... And uh, our next item is item 15. Продължаваме с точка 15 от дневния ред. Which will uh, be an exchange of views with Commissioner de Gucht. Размяна на мнение с комисария Дегухт който ще се присъедини към нас след няколко минути. Така че, нека да дадем възможност на гостите ни да напуснат залата, ако искат, разбира се, ако искат, могат и да останат. Или слушат комисария. Uh, I'm told that the commissioner could uh, take a few minutes to arrive, so... Разбирам, че комисария може би ще пристигне с няколко минути закъснение, така че нека направим 5 минути почивка. May I have attention, please? Let's uh, resume our proceedings as announced. И така, уважаеми колеги, нека продължим. Както вече беше обявено, имаме размяна на мнения с комисария по търговията Карел Декухт, когато отново приветствам за добре дошъл. Както знаете, той най-редовно е гост в нашата комисия. Този път го поканихме да се изкаже по една конкретна тема, а именно инициативата на комисията за регламент относно тъй наречената реципроч... механизъм на реципрочност при обществените поръчки. Официалното наименование е достъп на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и определяне на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави. на практика да се обръщаме с молба към комисаря да се спре на конкретен въпрос. Това досие обаче е особено важно и противоречиво. Ирландското председателство ни осведоми, че в съвета има разногласия по този въпрос има редица резерви от различни държави членки. Редица от тях не искат да започнат подробно обсъждане на документа. Все още няма ревизирана позиция на съвета. И предполагам, ще се съгласите с мен, че при това положение молбата ни към комисията за допълнителни разяснения и защита на законодателното предложение беше съвсем уместна. Нашата комисия и в частност докладчикът Даниел Каспари, който трябва да изготви позицията на Европейския парламент по това досие. Всички ни с интерес ще чуем комисаря, този път с още повече интерес, предвид специфичните обстоятелства около това предложение на комисията. Още веднъж, господин комисар, добре дошъл сред нас в нашата комисия. Тя ви е почти като втори дом. Моля, заповядайте, имате думата. Благодаря ви. Аз също си имам подвижен дом. Той ще се движи с мен навсякъде по цялото земно кълбо. Господин председател, скъпи колеги, знаете, че аз съм голям привърженик на отворният пазар и на реципрочността. Ето защо една от основните ми цели като комисар е да работя за допълнително отваряне на пазарите на световно равнище за европейски ком... компании. Европейският пазар на обществените услуги е един от най отворните света и трябва да остане такъв. Всички а, компании, които са извън Европейския съюз, могат да се конкурират за обществени поръчки при същите условия като европейските компании. И това е в а, контраст с много по-слабо отворените базари на обществените поръчки в много други държави по света. Ще дам а, пример. Само 5% от пазарите за железопътно строителство, например, в 12-те основни търговски партньори на Европейския съюз са отворени за външни а, оференти. Предвид а, какви са възможностите, т.е. че близо 352 милиарда е пазарът отворен от страна на Европейския съюз. В други държави е много по-различно положението. В Япония, например, са само 7, 7 милиарда, а развиващите се страни те първа трябва да започнат да отворят да отварят своите пазари на обществените поръчки, въпреки че техните собствени компании са много силно заинтересовани от обществените поръчки в Европа. На 28 марта 2012 година Европейската комисия предложи нов набор от инструменти относно обществените поръчки. Нашата цел е да гарантираме повече възможности за европейските компании, които се сравновават на европейско равнище. На световно равнище, извинете в нашето предложение им е намерено подходящото равновесие между запазване на отвореността на пазара на обществени поръчки в Европа, като едновременно с това насърчаваме отварянето на пазарите на обществени поръчки на трети страни за европейски компании. Както вече казахте, господин председател, в съвета все още има разногласия. Редица държави членки изразиха редица резерви към това предложение и затова се противопоставят на цялото предложение. Едновременно с това други държави членки подкрепиха инициативата и дори направиха конкретни предложения за изменения и допълнително засилване на предложението. Предполагам, че се съгласите с мен, че неравнопоставеността на достъпа до пазарите на обществени поръчки е проблем за европейските компании. Важно също така да сме съгласни, че е жизненно важно да осигурим по-добър достъп на европейските компании до чуждестранните пазари на обществените поръчки. Това е още по-важно, предвид факта, че, че пазарът на обществените поръчки в Европейския съюз се свива поради мерките за бюджетни економии, предизвикани от, от кризата. Въпросът обаче е как точно трябва да отговори Европейския съюз, получава различни отговори. Някои смятат, че трябва да запасим същото равнище на отвореност на нашите пазари и трябва да подобрим преговорите си, за да гарантираме по-добър достъп до чуждестранните пазари. Преговорите в рамките на СТО показват колко трудно може да се намали разликата в равнището на отвореност на пазарите. Явно е, че има разлика между отраслите така, например, постигна се някакъв напредък в наскоро сключените е, споразумения световна търговия и се надяваме ще постигнем напредък в първите, които се водят по споразумения за Световна търговия в момента, в частност с Япония и Съединените щати. Но на практика продължаваме да имаме трудности и нашите търговски партньори не трябва да смятат нашата отвореност за даденост, а трябва да отворят своите пазари обществени поръчки от своя страна. Предложеният от нашия инструмент ще бъде ценен на добавка към нашия съществуващ набор от инструменти, в частност в двустранните търговски преговори. Трябва да се вземат трябва да се приемат ограничения на достъпа до обществените поръчки на европейско равнище. Не може да има ограничения в националното законодателство на отделни държави членки, тъй като това ти противоречи на европейското законодателство. Въпрос развиващите държавите развиващите държави имат интерес да отворят обществените си поръчки в дългосрочен план. Така, например, прозрачността в процедурата за отпускане на обществени поръчки е много важен за подобряване качеството на услугите и намаляване на корупцията. Редица държави членки променят своите позиции. Индия и Малайзия, например, наскоро станаха наблюдатели на споразумение, междуправителството споразумение в рамките на СТО. Но други държави все още се колебаят. Китай, например, от много дълго време договаря своят достъп до споразумението, въпреки че Пекин е член на СТО вече повече от 10 години. За момента той не е предприел никакви мерки за отваряне на своят пазар на обществените поръчки. В заключение, аз съм убеден, че предложението на комисията е полезно. Това обаче не означава, че то е записано че записаното трябва да остане в, в настоящият му вид, дори напротив, ние смятаме, че могат да се направят изменения и аз ви уверявам, че ще получа всички усилия, за да може нашето предложение да бъде максимално равновесено и ползотворно и ще се радвам на вашите коментари и предложения, както и на тези идващи от съвета. Short and sharp. Кратко и ясно. Благодаря, господин комисар. Сега да започнем дискусията. Даниел Каспари и Пипи. Докладчика ни Даниел Каспари от е, НП. Уважаеми господин председател, господин комисар, благодаря ви много за това, че сте тук. Наистина казахте, че необичайно е да е, е, присъства комисар, който да говори по едно специализирано досие, но понеже то е доста сериозно, е, има смисъл тази среща. Е, днес е, е, вече това е третия обмен на мнение по тази тема. В момента искам да привлека вниманието ви на следващия проблем. Когато говоря с колеги в парламента, оставам с впечатление, че има хора, които, хора от, има хора, които от, изцяло отхвърлят този проект и е, други, е, които не критикуват члена, е, членове 8 и 10, други, които правят критика към член 6. При обмене на мнение ние говорихме само за член 6 тук в парламента. От друга страна в съвета, доколкото чувам, са изцяло против този инструмент. Е, е, там с е, проблема, член 6 за тях е най-малкият проблем, 8 и 10 са сериозни проблеми. Е, и сега стигаме до момент, е, където, е, до, което, до който отнася моя доклад, но за мен не е ясно как ще се продължи развитието на този проект, дали ще, въобще ще се приеме, защото в парламента се говори все повече, се засилва настроението за някакъв инструмент, който да се фокусира върху членове 8 и 10. Това са Поставям си въпроса как ще излезем от тази, този магиосен кръг. Е, има ли комисията някакви идеи как можем да решим този конфликт? Е, и не е нужно само да си приказваме днес. Въпросът е какво е бъдещето е, да се разчисти това блокиращо мълнцинство в съвета. Доколкото разбирам към тези блокиращи дилемата е, че това, което, е, което множеството в парламента желае, е неприемливо за съвета. Вие имате ли, е, виждате ли някаква възможност, е, можете ли да ни, да ни дадете някакъв съвет как да излезем от това, тази патова ситуация, как да, да пробием тази блокада? Господин комисар, аз искам да попитам господин Каспари, какво а, смятате, че е едно а, положително решение на въпроса? Вие сте докладчика в крайна сметка. Той пита аз отговарям на въпроса с въпрос, защото говорим за несъвместимости, говорим за това, че тези, които са за А, са против Б и обратното. Ние трябва да разплетем този, това кълбо и това е въпросът. Вероятно, вие имате също идея. А може би казвате, не, нямам никаква представа как ще реша или не искам да имам, но ако имате и бегла идея за това как може да се реши проблема, интересно ми е да го чуя. Много лесно е да си прехвърляме топката, но това не помага, защото доколкото разбирам, това не е проект на Европейския парламент. Не той предлага това. Това е законодателна инициатива на комисията и мисля, че комисията е отговорна първо за това да помисли как този проект би се осъществил. И задачата, а задачата на докладчика е да осигури мнозинство в парламента в полза на нещо. Аз си давам сметка, че мнозинството, което виждам в парламента, настоява, води до това, че проблемите със съвета ще се задълбочат защото, както току-що казах в парламента, се настоява много и подкрепата е за членове 8 и 10. Ние виждаме имаме проблем с член 6, а в съвета е, е, настроенията са обратните. И аз се питам, един ден е, можем да произведем нещо, което е, решаваме за нещо, което води точно в тази посока, е, а вие като е, първоисточника на това предложение е, трябва да ни кажете. Нашата, иде, нашата работа е да ви подкрепяме, да ви контролираме, но не да ви решаваме проблемите. Е, именно комисията трябва да ни помогне да е, да прокараме това предложение и да се превърне в законодателна е, продукт. Е, uh, идеята ви, че не сте тук да решавате проблемата на комисията, това малко ме изненадва. Аз си мислих, че ние, е, наша е законодателната инициатива, и след това имаме двукамерна система, един вид между съвета и парламента, които е, стигат до заключение. Но идеята, че ние не сме тук да ви решаваме проблемите, е, ние правим предложения и сме готови да ги обсъждаме с вас. Странен е този подход е, е, към законодателната система. Е, разбира се, е, ще се опитам е, накрая да ви подхвърля някакво решение, но това, че ние не сме тук да решаваме вашите проблеми, малко ми изнадва. Аз нямам проблеми, аз правя предложение. Като председател на тази комисия имам право да кажа нещо. Съвсем уместно е този парламент, който е, е, разглежда една инициатива на комисията, която иска комисията им да бъде избрана, да бъде одобрена, е, прията в този парламент. И когато имаме проблем, е, да поискаме от комисията да ни помогне, за да преодолеем трудностите. Така че въпроса на господин Каспари е напълно уместен. Сега е, Суст е, трябва да иска да взе следващия въпрос, но е, няма го тук. Избран е в италианския парламент, така че въпросът ще бъде поставен от сега. Благодаря, господин председател. Аз гледам на нещата малко по-различно от Каспари. Аз смятам, че е необходимо да се въведе такъв инструмент. Многократно е казано това и в парламента, и в съвета и затова е, е необходимо е, да е, придвижим нещата напред доколкото възможно, е възможно, стига е, е, основата е на лице, а именно общото ни желание да работим по този въпрос, за да е, решим една проблемна ситуация. сега е, няко... Е, съпро... Е, сега трябва да видим какво е противопоставянето на някои държави членки, колкото до идеологическия въпрос, който поставят някои за свободата на пазара и така нататък. Това са проблеми, които не можем да решим. Но а, има някои оправдани а, така, въпроси, които могат да се а, решат. Първо, административната бреме за местните органи предимно мисля, че там е оправдано да видим как можем да ги сведем до минимум. Е, е, когато е, се движим в една система многопластова, както в Германия, където имаме наистина, ние избягваме да, да законодателство